Uh, uh, Скъпи приятели, дами и господа, Use... нека с няколко думи да ви кажа, че не аз съм решил да започна. Well, you know, uh, I prefer to have a... аз, лично, аз лично бих предпочел да има малко по-дълго свободно време. Може би не чак е, испанска сиеста, но... Но все пак се радвам, че някои от вас са тук, защото по този начин ще започнем първото си заседание, всъщност второто си заседание. Вече имаше едно предишно заседание, Госпожо комисар, в нашата комисия ние отговаряме общо взето за цифровия съюз. Не толкова за единния цифров пазар, така че може би по-добре да ни го представите в светлината на нашите компетентности. А, става дума за цифрова економика, цифрово общество, пакет за киберсигурност и свободно движение на нелични данни. Това е също в рамките на на цялата програма за 2017 и, и а, предложението за телекомите. Искам само да ви спомена, че ИТРЕ е приел един кодекс миналата седмица и в най-скоро време се очакват да започнат преговорите с съвета. Така че ние сме готови за диалог Но сега бихме искали предимно да говорим за пакета за киберсигурност и свободното движение на нелични данни. Ние сме, ни отговаряме за тези две теми, като в а, втория, за, за, за второто, за движението на данни, споделяме отговорността с Имко. Госпожо комисар, имате думата за уводни слова. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, благодаря ви, че ме поканихте на този диалог. За мен е много важно да работиме заедно, за да превърнем Европейския съюз в един истински единен цифров пазар за нашите съграждани. Много се радвам, че работя с вас, тъй като комисията ИТРЕ напредва много бързо по съответните досиета. Единният цифров пазар е една от, един от десетте приоритета на комисията Юнкер. 24 са предложенията и 6 вече са а, а, приключени. Така че имаме още 18 предложения, по които трябва да работим съвместно, за да можем да ги приключим до края на следващата година, ако е възможно и по-рано. Тези 18 предложения са всички приоритарни, то, приоритарни, това казаха и тримата председатели. Но нека да се спра на три неща. Първо, срещата на високо равнище в Талин преди 10 е, дена беше един ключов момент, тъй като политическото послание, което беше отправено е абсолютно ясно. Економиката, заетостта, гражданите имат нужда от единен цифров пазар и то веднага. Това е послание, което трябва да бъде превърнато в диктат още следващата седмица на Европейския съюз, а след това ще бъде препотвърдено на изваредния съвет на телекомите, който ще се състои на 24 октомври. Радвам се, че на най-високо равнище тази област е приоритарна. Сега бих искала да се спра на отделните предложения, прияти от комисията. Първо, киберсигурността. Това е едно от най- новите ни предложения. Знаете, че стратегия съществува 2013 година, но броя, сложността и мащаба на кибератаките и техните последици за економиката и обществото като цяло е, е буди много е, тревога. Така че нашата, нашата цел е да защитиме гражданите, предприятията, компаниите срещу кибер атаките и хибридните атаки. В нашето предложение са включени няколко компонента. Първо, преповтаряне на е, и разширяване е, на ЕНИСА, за да може тя да има капацитета да се справи с предизвикателствата, пред които сме изправени. ЕНИСА трябва да бъде по-ефективна агенция, по-силна Второ, създаването на схема за сертифициране на технологиите, като целта е да се гарантира продуктите и услугите в Европа и, и най-вече е, интернета на предметите, на нещата да могат да издържат на кибератаки и да бъдат киберсигурни. Също така ще имаме и а, препоръка за научни изследвания. Също така и държа много на това, предлагам създаване на европейска мрежа за научни изследвания в областта на киберсигурността, тъй като трябва да засилиме нашият капацитет в областта на киберсигурността. Всички тези мерки ще включат най-различни заинтересовани страни и оператори и се радвам, че ще можем заедно да превърнем тези предложения в нормативна уредба свободното движение на данни аз поемам задължението да направя всичко възможно за свободното предвижване на, на хора, стоки, капитали и други. По, по, по този начин трябва, трябва да могат да се движат и е, данните. И а, освен когато е, има някакви съображения за национална сигурност. Нашата економика не може да си, да си позволява удвояване на ресурсите, нито пък да среща трудности за е, материализиране на, на някои операции. За това обаче са необходими абсол, абсолютно строги и ясни правила за защита на данните и ние ще въведеме подобни правила и за движението на нелични данни. Създават се принципи за свободно придвижване на нелични данни и начина на, по който различните оператори ще имат достъп до тези данни. Но предложението не може да се осъществи без пълното сътрудничество на държавите членки. Затова предлагаме да се създадат контактни пунктове във всяка държава членка, за да се премахне блокирането на достъпа и така нататък. Необходимо е също така да, да отсигуриме свободното движение на данни в а, съответните мрежи, когато, например, някой иска да, а, да промени доставчика на услуга. Трето. Сега е, така нареченото P2B Така че в, най- в най-скоро време ще представя дейности, които имат за цел борба с нелоялни практики на предприятия, които продават услуги, продукти онлайн и съответните платформи. Необход... Целта е да се, да се създаде лоялна конкуренция, по този начин да се подкрепат малките и средни предприятия и електронната търговия да бъде наистина сигурна и динамична. Сега ще, ще се върна и към някои теми, които са в изключително във вашите компетентности. Първо искам да поздравя госпожа Пилар де Кастио за приемането на доклада и също така за щастливото събитие в нейния личен живот. Необходимо е да се, да се създадат условия за инвеститорите да инвестират. Така че радвам се, че сте приели повечето предложения в областта на спектрума, включително и 25 години годност на лицензите за, за спектър. Раз, разбира се, от, от, отбелязвам и вашите предложения за междинен преглед и различни клаузи, но при всички случаи смятам, че вашите предложения отиват в, по посока на сигурност на инвестициите. Необходимо е, е инвеститорите да знаят дали за в бъдеще дадена мрежа ще бъде или не регулирана. Радвам се за вашите предложения, т.е за налагане на симетрични задължения. Комисията предложи по-малко, по, малко по малко строги правила за съинвестирането в е, високочастотните мрежи. Разбира се, по този начин ще могат да се покрият и включат географски региони, които в е, е противния случай просто ще останат извън обхвата. Разбира се, трябва да има и предпазни клаузи и гаранции, но като, като цяло трябва да имам повече пред, предвидимост. Виждам, че ИТРЕ не е съгласно с предложението на комисията за разрешаване на проблемите на пазарите на дребно или на последният пулсовател. Мисля, че бихме могли да намериме консенсус. Трябва да се запази конкуренцията, конкуренцията да бъде лоялна за всички, но и да може да се развива при в адекватни условия. Трябва да, е, да има гаранции за инвеститорите и да няма свръхрегулиране. Сега. Дерек. Бих, бих искала да поздравя господин Тушеновски за свършената работа. Нашата цел е ясна. Ако искаме да, стипаме, да стъпиме на принципи, то трябва да има механизъм за управление. Ефективно, ефективен механизъм за управление. Комисията не смята, че Берек трябва да се превърне в агенция, но може би има възможност и смятам, че има възможност Берекс да, бъ, да стане една по-ефективна система, която да е по-малко бюрократична. Берек трябва да се, да се превърне и в юридическо лице, за да може неговата роля в областта на регулирането да бъде по-ясна. Необходимо е също така да се уточни кой ще а, посочва изпълнителния директор. Ние нямаме никакво намерение да намаляваме или да ограничаваме независимостта на Берек. За да бъде Берек силен, трябва да се чуват по еднакъв начин гласовете и на малките оператори, и на големите оператори. Но това няма да е възможно, ако най-мащабните между тях са водещи. И също бих, бих искала да поздравя господин Зорино за, не, за работата му по инициативата Wi-Fi for You. Също така бих искала да поздравя, да поздравя госпожа Кери, да й благодаря за работата и по географското блокиране господин Краснодепски, господин Млинар и госпожа Калас, които са го работили по регламента за и прайва си. Благодаря ви, това беше с няколко думи от мен и съм готова да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря за вашата реч, госпожо комисар, в началото на, нашата, на нашето заседание и дискусия. Сега искам да помоля моите колеги, представители на политическите групи да вземат думата. Давам думата на господин Бони от а, името на НП. Thank you very much. Uh, Много благодаря, госпожо комисар, за вашата ясна презентация относно целите, които си оставете. През есента на 2017 година това е нашата отправна точка и мисля, че до есента на 2018 година трябва да работим сериозно, за да постигнем всички цели, свързани с цифровия единен пазар. Имам няколко въпроса към вас. Как оценявате вие скоростта яснота и сроковете, в които а, ще се започне тристранния диалог а, в а, връзка с а, а, първият, а, първото споменат от вас а, предложение – и а, каква по-добра координация е възможна между държавите членки във връзка с киберсигурността? И какво е възможно да се подобри при изпълнението на директивата за мрежовата сигурност, защото има закъснение. По отношение на киберсигурността, какво мислите за схемите за сертифициране? Добре е, че започваме с интернет на нещата, но от друга страна важно е да разберем, че не можем да подхождаме по един и същи начин към всички въпроси. Има голямо разнообразие на секторите. Аз мятам, че промишлеността трябва да бъде привлечена за сътрудничество от самото начало. И накрая последният ми въпрос е свързан с новия мандат на ЕНИСА, Говорим за НИСА и нейните нови функции, свързани с гражданската киберсигурност. От друга страна, ако погледнем от ъгъла на отбраната, е нужно сътрудничество между европейски организации и НАТО, организации от областта на сигурността. И смятам, че трябва да се отворят а, някои области на ЕНИСА за общо а, остен, общ а, тренинг, а, общо обучение. Господин Милка има думата сега. Господин Ника от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Искам да се обърна към госпожа Габриел във връзка с казаното от нея. Тя а, дойде да разговаря с нас по едно изключително сложно досие и то за втори път идва вече, което е много хубаво по времето, когато господин Оетингер беше комисар на този ресор, той заяви своята позиция, казвайки, че трябва да проявим здрав човешки разум, когато обсъждаме киберсигурността и интернет, е, независимо от това дали става въпрос за крайните потребители или индустрията. В туризма, например, с качеството се обозначава с 2, 3, 4, 5 звезди. Нещо подобно, според господин Етингер, можело да се въведе и за интернет сигурността. Тоест да се възнаграждават онези, които предост, инвестират в висококачествени, сигурни системи, пазейки по този начин потребителя, търговията, економиката. Има и платформи, които не винаги са толкова сигурни, както всички знаем. за сега нищо не, се, не, не е направено по този въпрос, няма и яснота. А, също така, разбира се, трябва да се споразумеем а, за Едни достатъчни инвестиции, инвестиции за интернет сигурност, но доколкото знам, позициите на държавите членки не са се променили кой знае колко. А, това говоря и за третите страни, и за Европа. Всъщност за потребителя нищо не е помръднало, нищо не се е подобрило. Онлайн услугите, електронните услуги или пък административните услуги. Мисля, че хората не на празно са загрижени и притеснени за своите банкови и лични данни, които могат да бъдат откраднати. господин Етингер казваше, че е, има различни програми, Excel и така нататък, през които човек получава достъп до е, мобилния си телефон, до, до, до, до снимки и така нататък. И след като има програми, които имат достъп до личните данни и имейлите, да кажем, това наистина е опасно. Защото в крайна сметка има опасност от достъп до всичките ни данни. Така че има още много какво да се прави. А за ЕНИСА и въпроса за сертификацията а, по мрежова сигурност. Мисля, че това би било голям плюс за европейската индустрия, т.е. онези, които са инвестирали най-много да бъдат възнаграждавани, за разлика от онези, които не инвестират достатъчно за сигурността на мрежата. Мисля, че тук ще ни е нужна нещо като система за ранно оповестяване, когато ще има кибератаки, които зачастяват пък от своя страна. Когато има такова нещо в една държава членка, то много бързо отива и в следващата, и в следващата, така че а, нещо като а, център за ранно оповестяване, за ранно предупреждение в областта на киберсигурността трябва да има. Разбира се, че са направени доста положителни неща и онова, което е постигнато, трябва да бъде оповестявано, да бъде популяризирано. Има редица системи за защита от вируси, например, като тази на Касперски и други. И такива системи могат да насочват вниманието на потребителя и към злоупотреба с неговите данни. Предприемането на такива мерки на Европейския пазар всъщност е с цел да се избегне нарушаването на киберсигурността, нали така? Uh, much, Благодаря за вашите бележки. Сега господин Тошановски от името на ЕКАРЕ. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem přišel eh, později, ale eh, probíhal docela náročný. Благодаря ви, господин председател. Съжалявам, че позакъснях, но имахме много тежко заседание с докладчиците в сянка на тема енергетика. Добре знаете, че такива разговори никога не са лесни. Информираха ме обаче за казаното от вас тук. И аз като вас е, мисля, и аз имам също отношение като вас към света на цифровите технологии. Имам обаче въпрос. Ако приемаме законодателни доклади за Берек, заедно с колежката Де Кастио, то ние много често нас много често, извинете, ни питат какво е положението с сигурността в областта на електронните съобщения. Да, добре, имаме ЕНИСА, Агенцията за мрежова сигурност, имаме БЕРЕК, органа за на европейските регулатори, но нека да, нека да спомеч, спомена и GSA. Е, механизму, které této Това е важна агенция, която също предприема сериозни мерки за запазване на сигурността. Има такива механизми, за да го прави. Как според вас тези агенции и институции могат да подобрят, задълбочат своето сътрудничество. Може би има и други агенции, които, в чието ресор попадат подобни въпроси. Информационните системи нахлуват все повече и повече в ежедневния ни живот. Агенцията, която споменах, в крайна сметка и също се занимава с тези въпроси. Тя, тя се явява надзорен орган. Надзорният орган на Галилео. Е, Та, въпросът ми е как да се координира и подобри сътрудничеството между всички тези органи. Не смятам, че за целта са необходими някакви сложни законодателни актове. По-скоро трябва да направим преглед на силните и слабите страни на всяка една от отделните агенции, на всеки един от органите, за да не се притесняват потребителите от хакери, и нахлуване в примерно банковите системи или европейската авиодиспетчерска система. А за останалото ви желая всичко най-добро. Това бяха моите въпроси. Мисля, че мандат, ви предстои тежък мандат. Мандат на нови стратегии и визии. Благодаря. Uh, well, they were representatives of political groups, so maybe Madam Commissioner will answer political groups. Сега давам думата на госпожа комисар, за да отговори. Well, sorry. Господин Количек, не сте в списъка ми. Заповядайте, моля. Мадам, мадам комисар, от репрезентациона. Госпожо комисар, вашата презентация беше много ясна, много точна и за това ще ви задам само един въпрос. Става дума за движението на нелечни данни. Разбира се, трябва да... това трябва да бъде нещо, което да може да става, но как да го съчетаеме с киберсигурността? Благодаря ви. Благодаря за всички тези въпроси и благодаря ви за това, че ме насърчавате. Защото първите ви въпроси са насочени към киберсигурността. Работата по този пакет е много сложна, но Работихме цяло лято по този пакет. Ще, отгов... ще отговоря на отделните въпроси, но първо да се спра на каженото от господин Бони и графика. Става дума за трилозите за кодекси. Тази сутрин Корепер даде съгласието си за 25 октомври предвид, че вие работите много активно по въпроса и в ритъм, динамично, ви благодаря. Защото ако искаме наистина да постигнем един цифров пазар до края на 2018 година, няма време за губене. Трябва да ускорим темпото. И се връщам към спектрума защото това е въпрос от ключово значение. Дори бих казала, спек, спектрума това е, е въглищата и стоманата на бъдещия Европейски съюз. Знам, че не е лесно. Знам, че държавите членки в 12, е, за 12 месеца не са направили много, и, но по време на срещата на високо равнище в Талин те поеха ангажименти и за това ще а, следя отблизо какво ще стане на следващата среща на високо равнище, т.е. да има конкретизиране на поетите ангажименти в Талин и след това на изваредният съвет на телекомуникациите на 24 ноември нещата да, стан, да тръгнат просто напред. Е, трябва да не трябва да изпускаме влака, защото след 5 или 10 години ще бъде твърде късно направихме грешка с 4G и виждаме какви са последиците. Някои държави членки го въвеждат след, след 7, след 10 години и така нататък. Така че от тук нататък моето послание ще бъде много ясно. Ще, ще посета отделните държави членки и това е един от въпросите, които ще обсъдя навсякъде мандата на ЕНИСА, компетентностите на ЕНИСА. За мен има четири основни компонента. Първо, мандата на ЕНИСА вече не е временен, а постоянен. Това е ясно послание за хората, които работят в тази агенция, за цялата агенция и за това, че тук става дума за един дългосрочен приоритет на Европейския съюз. Оперативните задачи, които ЕНИСА трябва да, раз, да разреши, се нуждаят от допълнителни ресурси. Че от 11 милиона на 23 милиона ще, мин, ще скочи бюджета и ще се назначат 41 допълнителни служители. ЕНИСА ще има повече оперативни задачи. Според проведените консултации стана ясно, че ЕНИСА е агенцията, която притежава необходимият опит и компетентност и тя може да играе роля на координатор между държавите членки, защото тя знае какво се случва в държавите членки и може да генерира динамика на европейско равнище. Поради тази причина от, отдева, отдаваме огромна роля и на ЕНИСА, що се отнася за системата за сертифициране. За сега системата за сертифициране е не е задължителна, а доброволна. Но целта е първо да даде много ясен знак на ползвателите и е, потребителите. Да знаят, че има, има възможност е, да се гарантира киберсигурността на, на продуктите. И същевременно, а, признатата киберсигурност в една държава членка автоматично се признава в друга държава членка, като имате предвид, че до сега разходите бяха от порядъка на 150 000 евро. Знаеме, че в някои сектори има критични продукти и е възможно в бъдеще сертифицирането да се превърне в задължително в някои отрасли. Но нека да останеме на промишлеността, на производителите, заедно с ЕНИСА в бъдеще да решат това. Сега системата за предупреждение. За първ път в предлож за, за, за, за първ път имаме едно предложение, един блупринт, така наречен. Става дума за европейски механизъм за, координар, за координиране в случай на кибератака. Защото в... днес, ако им сме свидетели на кибератака, не знаем кой какво прави и е как го прави. Така че от тук нататък целта ще бъде заедно с държавите членки, с а, заинтересованите страни да създадеме една рамка за координация. До сега, до сега Аниса а, правеше а, преглед на всеки, на всеки 6 месеца и следващият преглед ще бъде върху така нареченият blueprint. Вие зададахте въпроса и за СЕРТ. СЕРТ има свои е, партньори в държавите членки. И тези центрове трябва да могат да функционират 7 дни в е, е седмицата, 24 часа в денонощието. Затова е необходимо и ЕНИСА да има необходимия капацитет. В ЦЕРТ кодекса се предлага да има някакъв орган, който да представлява ЕНИСА тук в Брюксел. Това са много конкретни предложения, като целта е координиране, система за сертифициране и това е послание към производителите, промишлеността и цялото общество. И трето, е, в случай на кибератака една е, държава не може да се справи сама. Затова е необходима координация, за да работиме съвместно. Господин Тушиновски, да, по, за по-добра координация между трите агенции. Да, ви сте, ви сте прав. Това е много чувствителен въпрос. Бях в Еница, в, в Гърция, преди три седмици и разговарях с служителите. И ги попитах колко пъти ви се е случвало да обмените информация с служителите на другите агенции. И те отговориха никога не ни се е случвало. Така че от тук нататък трябва да видим какви механизми можем да приложиме за осигуряване на тази координация. Става дума за, за обмен на информация и за координация, при която не е нужно физическо присъствие. Просто ние не можем да си позволим да, да продължиме е, така защото днес на кибератаки жертви са не само отделни лица, не само отделни е, фирми, но цели отрасли, здравеопазването, транспорта. И сме изправени пред огромни предизвикателства. И ще отговоря на господин Ника. Не съм отговорна за а, Касперски. Ще, ще говоря и с госпожа Вестагер и ще ви предоставя необходимият отговор. Ние работим в отлично сътрудничество с госпожа Вестагер, така че ще ви отговоря а, конкретно по-нататък. Благодаря. Мадам, госпожа Вернер има думата. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Имам няколко въпроса във връзка с пакета за сигурността, тъй като много малки и средни предприятия се плашат от по-нататъчна цифровизация, именно защото се страхуват от сигурността на своите данни. И тези страхове не са без основание. Киберпрестъс престъпността само от 2013 година до 2015 година се е увеличила пет пъти и вредите, които тя е причинила, също са се увеличили. Try, try once. Добре, започвам от начало. Имам няколко въпроса във връзка с кибер, киберсигурността. Първо приветствам пакета на комисията тъй като най-вече малки и средни предприятия се плашат от по-нататъчна дигитализация, защото се притесняват за сигурността на своите данни, което не е съвсем без основания, защото щетите, причинени от киберпрестъпност между 2013 и 2017 година са се увеличили пет пъти. Тъй като мрежата се разширява, не виждам къде ще му излезе краят. В момента все повече малки и средни предприятия са засегнати от кибератаки и те много често не нямат съзнанието за огромната опасност, която ги грози, а също им липсват ресурси, липсва им ноу-хау за осигуряване на истинска политика на сигурност в предприятието а, как може Европейската стратегия за киберсигурност да окаже подкрепа, как може да помогне за, спомогне за обмена на информация между малки и средни предприятия, помежду им между малки и средни и големи предприятия. А, освен това, сигурността е свързана с устарял софтуер или недостатъчно развит софтуер. Според вас, а, когато се а, преразглежда директивата за гражданската отговорност по отношение на продуктите, какво трябва да се направи в това отношение? Като се има предвид, че толкова много а, нарастват и фалшивите новини, фейк нюз, може би трябва да поговорим за това, че у населението липсват достатъчно знания. Иначе няма как да има толкова много измами по отношение на, на, на потребителите на софтуер. Това е така една много сериозен, един много сериозен приход за киберпрестъпниците. Как можем да допринесем за заостряне на вниманието на гражданите към мерките за сигурност и а, към мерките за сигурност? Мадам Ангелика Нибля. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа комисаря за, за така енергичността, с която а, а, започна да работи. Програмата ви е изключително амбициозна. Колегите вече говориха много за киберсигурността, но аз също искам да ви поздравя за а, предложението. Добре, е, че мандатът на ЕНИЗА се разширява както от към персонал, така и от към а, финанси. А що се отнася до задачите на агенцията, те първа ще можем да обсъждаме конкретно подходът във всеки случай е правилен. Първият ми въпрос е свързан с току-що казаното от вас. Вие казахте, че ще предприемете мерки срещу нелоялните практики онлайн, на онлайн платформите. Темата за онлайн платформите е много важна. Просто ме интересува в каква посока са вашите представи. Смятам, че по отношение на платформите трябва да се прави разлика, разбира се но когато платформите имат функции, така да се каже, на пазачи и портиери и, са, и решават какво ще предлагат на потребителите, то може би ще е разумно да има някаква надзорна структура. Вторият въпрос. А, комисията работи върху нови а, данъчни разпоредби за големите технически, технологични гиганти. Какво е вашето отношение към това? Колик Занонато. Колегата за Нонато има думата сега. Солиньо, извинете. Добре, obrigado, президент. Три е комплементар. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вие много ангажирано... Това, което казахте, е много ангажирано и окоръжаващо. Разбира се, че е, трябва да се споменат и инициативата Platform for You и така нататък. Това е просто референция за вас. В момента дебатът се върти около една много важна централна тема, а именно основата на всичко това, за което вие говорите, е економиката на данните, значи доброто управление, доброто боравене с данните. Важно е да а, насочим вниманието на гражданите, че тук става въпрос наистина за сигурност. Всички изследвания в Европейския съюз показват, че сигурността е ключова тема за гражданите сигурност по отношение на наказателни, на, на, на, на престъпността, сигурност по отношение на работното място, сигурност по отношение на а, природни бедствия, на, на лична сфера и прочието. Всичко това е свързано с доброто управление на данните. Всичко това зависи доколко интелигентно ние ще управляваме огромния ресурс от данни. Има различни възможности да се подходи към тази тема, разбира се. Но но личното пространство, доброто управление на данните, смятам, че са сърцевината на проблема. Мисля, че точно това трябва да обясним и изясним на европейските граждани. От друга страна, не бива да, насажда. Е, да насаждаме страхове, по-скоро трябва да изясним, че е, има отговорности, да, но, но те не бива да плашат. Има допълнителни отговорности, но те не бива да плашат гражданите. Трябва да им обясняваме, че обменът на данни спомага за борбата с престъпността, спомага за създаване на заетост, спомага за информираността на гражданите спомага и за предоставянето на данни за европейските изследователски и раздвойни структури, те помагат Европа да стане и по-конкурентоспособна в глобалния свят. Госпожо комисар, трябва да създадем именно този климат на, на, на доверие. Гражданите да бъдат сигурни, че с техните данни се борави добре, че не се нарушава тяхната лична сфера. Мисля, че е необходима истинска комуникационна кампания, пряко насочена към гражданите. Господин Краснодепски има думата. Госпожо комисар, искам да ви попитам за свободния поток на данни, на нелични данни. Това е нещо много важно. Тук трябва да спомена и моята страна, защото там има неоснователни бариери за свободния поток на нелични данни те трябва да бъдат отстранени. сега се очертава някаква тенденция към протекционизъм, което пък а, има връзка вече с свободата на движение на а, работниците и с други а, въпроси. Ако искаме да създадем цифров общ пазар, трябва да отстраним пречките. Един от въпросите ми също е свързан с сигурността на данните. Какви а, дерогации може да има, какви изключителни разпоредби, например, ако става дума за национална сигурност. Какви критерии ще, до какви критерии ще прибегне комисията за ограничаване на свободния поток от данни и обмен от данни? И още един въпрос, свързан с сътрудничеството между звената за контакт, които ще бъдат създадени – и които ще е, наблюдават е, прилагането на новите разпоредби. Много е важно какво точно ще бъде сътрудничеството между тези звена и между тях и комисията. Комисията ли ще регулира, е, ще приема актове за изпълнение или как ще стане? И още един трети въпрос. Става въпрос за предприятията. Защото кодекса за интернет сигурността ще въжи и за тях. Искам да попитам доколко комисията ще предостави един вид саморегулиране на предприятията. Госпожо комисар, доколкото виждам няма други въпроси или забележки. Така че можем да пристъпим към последния кръг от отговори от ваша страна. И след това ще чуем и вашите заключителни бележки. Merci beaucoup. Благодаря ви за всички въпроси. Първо, що се отнася до малките и средни предприятия. Аз винаги ще наблягам на малките и средни предприятия. Те трябва да разполагат с информация, те трябва да бъдат добре информирани те трябва да бъдат защитени. 80% от европейските компании казват, че са били жертва на кибератаки през последната година. И нека не забравяме, че и не всички осъзнават, че са били жертви на кибератаки. Затова е много важно да работиме за създаване на една киберкултура, за така наречената сиберхигиена. Защото нека не, не забравяме, че част от, чак от кибератаките е, имат за цел да разпространяват фалшиви новини, през октомври се организираха и продължават да се организират различни инициативи, в които участват много малки и средни предприятия. Казах, че в нашето предложение смятаме да се създават центрове за научни изследвания в различните държави членки. Важно е експертите да могат да разпространяват знанията. Т.е. в тези центрове, в държавите членки, трябва да се получават резултатите, които след това да могат да се разпространяват. Също така имаме, разполагаме с 300 000 евро за следващите 3 години за така наречените Digital Innovation Hubs. Да има подобни центрове на 100 км, а ако е възможно и на 50 км разстояние. Госпожо Ниблер, ние заедно с комисар Московици и госпожа Вестагър излезахме със съобщение и казахме, че до декември заедно с нашите партньори в рамките на ОИСР да постигнем някакво решение, ако не Европейския съюз ще продължи сам. Вдигнахте и въпрос как да се пребориме с нелоялните практики. Това е мое намерение е в началото на следващата година да направя законодателно предложение, свързано с нелоялните практики. Наш, нашият принцип е да се намесиме, за да можем да а, добавим стойност, да се намесим там, където има проблеми да се, да, да се намесим под начин, по който защитаваме правата на потребителите, същевременно създаваме услови за растеж и постигаме баланс между е, справедливост, растеж и сигурност. Мисля, че по този начин можем да постигнем резултати. Господ господин а, Зорино, Wi-Fi for You е проект, на който много държа. До края на, годината ще завършиме формуляра, портала ще бъде готов и в началото на следващата година ще се раздадат първите ваучери. И както ме подсети а, а, парламента по време на пленарно, то заседание трябва да помислим какво ще направим после. Имам вече някои идеи и ще ви съобща по-късно. Същевременно трябва да организираме информационни кампании за популяризиране на различните мерки, които в момента предприемаме. Сега, движението на нелични данни. Господин Краснодарски наистина вчера Участвах с господин Кристоф Шубер, вашия държавен секретар, на едно мероприятие. Знаете, че този въпрос е от огромно значение за Европейския съюз. 257 милиарда евро или 2% от БВП е, е оборота от цифровата економика. Целта е тази цифра да достигне 4%. Така че е много важно да осигуриме движение на невишните данни, като обаче правилата са съобразени с разпоредбите на общия правилник. И още веднъж да има баланс. Що се отнася до сътрудничеството между контактните органи или звената за контакт, все още не сме мислили за това. Въпросът е да видим първо как функционират нещата, да видим дали директивата се прилага, как се прилага от държавите членки, след това очакаме е, работата на парламента по движението на личните данни и така нататък. Чак след това ще видим какво е взаимоотношението между контактните органи или заната за контакт. Тогава ще направим анализ на, на състоянието на нещата и ще вземем необходимите мерки. Надявам се, че съм отговорила на повечето въпроси. Благодаря ви за този първи структурен диалог. Искам да ви, да ви благодаря още веднъж за а, сърдечният а, прием. Много държа да продължим да работиме заедно и се надявам, че, тря... че заедно ще превърнем нашият свят в един наистина единен цифров свят в името на нашите съграждани. Благодаря за това, че е, подкрепяте нашите предложения. Вашите идеи ще влезат, е, ще бъдат взети под внимание, като най-важното е да работиме за нашите граждани. Мисля, че имаме капацитет да превърнем е, този свят за по-добър свят за тях. Благодаря ви за заключителните думи. С това приключваме нашите. Един от нашите колеги искаше да каже няколко думи. Нашата дискусия приключи. Колегата Шон Кели искаше да каже няколко думи. Съжалявам, че закъснях бях на връчването на наградата гражданските, е, на европейските граждани. Радвам се да ви видя, Мария. Исках е, да задам един въпрос е, за атаките в през месец май. Наясно сме с опасностите за гражданите във връзка с нарастващата киберпрестъпност. А, вие споменахте мандата на ЕНИСА, който ще бъде разширен, за да защитават по-добре гражданите в случай на кибератаки. А, ще привлека вниманието ви върху а, Microsoft и други големи играчи във връзка с Женевската конвенция ще се състои а, голяма конференция, която ще привлече вниманието върху глобалният аспект на въпросите. А, смятате ли, че е възможно да се направи а, подобна стъпка? Председателя, това е последният, но много важен, интересен въпрос. Ще бъда много конкретна. Да, следващата среща в Женева, 18-22 декември. Знам, че Европейският парламент ще бъде още веднъж добре представен. Аз потвърдих своето участие и ще има тема, която ще бъде конкретно в областта на киберсигурността. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за посещението. Виждаме, че цифровите теми а, ви интересуват. Ще говорим и за цифровия съюз, не за е цифровия един пазар. Това не е в нашите правомощия. Може да не се справим по време на този си мандат, но а, ще разполагаме и с следващите пет години, за да работим. Искам да ви пожелая всичко най-добро за бъдещата ви дейност. Благодаря. Uh, dear ladies and gentlemen, скъпи госпожи и господа, сега преминаваме незабавно към следващата точка от дневния ред. Но преди това искам да направя едно кратко съобщение за ваша информация. Днес ще имаме две групи посетители. 15 души журналисти от Дания, поканени от господин Петърсен. Те се а, интересуват от а, цифрови теми и още една група посетители а, по покана на госпожа Вернер, които ще се присъединят към нас по-късно. Сега нека да посрещнем с добре дошли и първата група от Дания по покана на господин Петърсен. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Мандатът за преговори относно Северен поток 2. Актуално състояние на нещата. Ще чуем представене от Клаус Дитер Борхарт. Той е директор в Европейската комисия. Разбира се, от Генерална дирекция енергетика. Може би знаете, може би си спомняте, на 12 юни комисията представи едно, една препоръка за решение на съвета за започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Руската федерация за е, експлуатация и за действия във връзка с е, е, Северен поток 2. Надявам се, че а, ние като членове на Европейския парламент ще можем да погледнем на този мандат от а, нашата специфична перспектива. Господин Клоститер Борхарт директор в Генерална дирекция енергетика ще ни представи най-новите действия във връзка с този проект, както и ще ни даде информация от преговорите в съвета. Следващата работна група на съвета по Северен поток 2 ще заседава утре. Така че от тази гледна точка нашата дискусия е изключително навременна. Сега ви имате думата, господин директор. Много благодаря, господин Бузек, уважаеми членове на комисията ИТРЕ. За мен е удоволствие днес да ви дам последна информация а, относно мандата за преговори по Северен поток 2. Преди да се спра на актуалното състояние, искам да подчертая и още веднъж да ви уверя в ангажимента на комисията по отношение на а, целите, а именно да гарантира сигурността на а, енергийните доставки и да завърши енергийния съюз. Искаме да постигнем а, един пазар на газ, който е диверсиф... достатъчно диверсифициран. Проектът е Северен поток 2 подчертава работата ни в тази, по този приоритет. Защо смятаме така? Поради мащаба на проекта. При Северен поток 2 говорим за 55 милиарда кубически метра газ. Този проект може да въздейства върху пазара. И редица централно и източно източноевропейски държави, които се стремят към диверсификация на газовия си пазар а, могат а, да имат полза от това, както и да се а, не могат да се възползват от това. Ако а, си спомним, че само една компания Газпром има достъп а, до единствената най-голяма точка на достъп за, до газовия пазар в Германия, това може да повлияе отрицателно на конкурентоспособността на пазарите и на трансграничната търговия с съседните държави. А по отношение на сигурността на доставките, смятаме, че Северен поток 2 поради това, че ще пренася огромно количество газ, тези 55 милиарда кубически метра, но трябва да не забравяме и първият газопровод Северен поток 1. Имаме огромно количество, огромно общо количество от 110 милиарда кубически метра газ. ще означава, че всяко смущение в доставките по тези два коридора ще се отрази съществено на цялата система на доставки на газ. А, огромна част от доставките от Русия ще минават именно по този канал, а именно 80%. Този северен коридор ще бъде в устърп на търговията с и в Украина. Някои държави а, членки смятат, че ще има допълнителни 55 милиарда кубически метра, но всъщност за нас това е преразпределение, т.е. пренасочване. И по този начин те ще бъдат отклонени от а, моментните транзитни пътища през Украина така че ще бъдат засегнати източноевропейските и европейски държави. А, за сега юго държави а, се снабдяват през а, Украина, а за бъдеще ще се, сравня, ще се снабдяват а, от а, Западна Европа. А, това ще ускъпи а, суровината. Ние смятаме, че западните пазари са добре снабдени на добри цени, а държавите от източноевропейските държави ще имат повече затруднения и ще получават газ на по-високи цени. Това ще бъде в тяхна вреда. Така че за комисията е изключително важно а, този газопровод да бъде управляван в рамките на ясна лабораторна рамка. Това означава, че правната служба на комисията, както и правната служба на съвета, а, бяха на мнение, че директивите за гъста не са приложими за а, северните проекти, което означава, че а, тези северни а, газопроводи ще оперират а, в а, нерегламентирана правна област. Тук а, комисията подкрепи справната служба на своята правна служба и а, каза, че дори да не се прилага директивата за снабдяването с газ, има неписани закони в енергетиката, които трябва да бъдат отчетени при експлуатацията на офшорни газопроводи като Северен поток 2. Така че не дискриминиращите тарифи и прозрачността са условия, които трябва да бъдат изпълнени. За това трябва да има специфичен регулаторен режим за експлоатацията на Северен поток 2, които да отчитат всичките тези принципи и това трябва да бъде направено посредством преговори с руската страна. За тази цел, както спомена господин председателят, помоли съвета или препоръча, за да бъдем по-точни на съвета да даде на комисията съответния мандат да води подобни преговори. В работната група по енергетика на 28 септември работната, правната служба на комисията направи представяне, според което директивата за снабдяването с газ не може да бъде приложена към този проект пряко. Това отговаря на нашата преценка. Но освен това, а, с, а, службата на, правната служба на съвета смята, че се нарушават и допълнителните принципи, които споменах. И а, дали държавите членки смятат, а, че а, трябва договор с а, Русия е важно решение. Това е записано в член 192 от договорите. Държавите членки а, смятат, че а, принципите залегнали в а, договорите по силата на член 192 са а, нарушени а, в този случай. Така че а, трябва да разгледаме правната рамка а, по-сериозно. Това е актуалното състояние на преговорите в а, момента. В а, светлината на правното мнение на правната служба на съвета. Утре на срещата, която споменахте, може да се обсъжда въпросът. За сега можем да кажем, че има държави членки, които са за а, получаването на мандат. Това са 7-8 държави членки. Имаме все още а, неутрални държави или такива, които не са, нямат обявена позиция, около 12. И имаме държави членки, които са критично настроени. Можете да си представите кои са те. Ще се върна сега на самия мандат. Мандатът е едно. Но когато анализираме становището на правната служба на съвета, ние като комисия сме на мнение, че независимо дали комисията ще получи мандат или не, трябва да предприемем действия. Защото не е приемливо да нямаме ясна и обща представа за регулаторната рамка по отношение на а, офшорните доставки в момента, в който те достигнат територията на Европа. Така че комисията иска да прекрати правната несигурност и да представи без а, протакане, може би още следващия месец, законодателно предложение за общи правила за газопроводи до територията на Европейския съюз. Председателят на комисията Жан-Клон Юнкер вече спомена това бъдещо предложение и подчерта своите очаквания, че това правно предложение трябва да бъде прието и да влезе в сила до най-късно края на 2018 година. Тоест, тази правна рамка, която не подлежи на оспорване след приемането на законодателното предложение, ще може да се приложи и към проекта Северен поток 2. Благодаря ви, господин директор. Това е дискусия, която е много важна. Разглеждаме тази тема не за първ път в Европейския парламент. И а, ще бъде добре да си припомним, че три пъти сме обсъждали тази тема по време на пленарно заседание а, и организирахме едно изслушване в Европейския парламент. Бяхме поканали консорциума Северен поток 2. Ще кажа, че всички заключения, споменати от а, директор Борхарт, бяха едни и същи в а, хода на всички наши дискусии. На същото мнение бяха и мнозинството от а, колегите, участвали в а, дискусиите ни. Последната беше преди два месеца, в средата на септември. Говорихме по тази тема. Когато обсъждаме мандата в комисията ИТРЕ, е важно да знаем, че ще следва и дискусия в пленарна зала по този въпрос. Сега искам да дам думата на колегите, представители на политическите групи, господин Сауд Албърс. Thank you very much, благодаря. Нещата станаха много по-ясни от вашата презентация. Въпроса ми е много кратък. И общо. Можете ли съвсем точно да ни кажете какви са разликите между Nord Stream 1, който вече съществува, и Nord Stream 2? какво качествено се променя? Кои са основните разлики? Какво променя всъщност втория газопровод? Благодаря. Госпожа Верна. Я, herzlichen Dank Благодаря за, за, за обмена на информация аз не съм убедена, че Северен поток 2 не е политически проект. Газовата политика винаги си е политика. Не е само въпрос на економика, но все пак ме интересуват някои неща. Първо, диверсификацията. Е, е, заплашваме да се разделим с важен търговски партньор Холандия – как ще бъде компенсирано компенсиран този факт от Северен поток 2 или идва му на време този проект? Следващият въпрос. Регулаторната рамка. Мисля, че идеята е чудесна. Мандатът за преговори, ако, беше, ако, ако се осъществи, което не ми се вярва, също е нещо много добро. Но въпросът е как да накараме трети страни да разговарят с комисията, защото те не са длъжни да го правят. Те не се подчиняват на европейското законодателство. Тоест, това е въпрос за достъпа не само на Газпрома и на всички останали. Ако, ако мненията се, раз, се пром, а, ако мнение, мнението ще, за Северен поток 2 ще се промени ли в зависимост от това? Защото по принцип това, което говорим, се отнася не само за Северен поток, а за всички газопроводи, които съществуват или се планират в Европа. Така че е добре те да бъдат свързани в мрежа и да разглеждаме нещата в рамките на общата диверсификация. И един въпрос свързан с Украина. Междувременно появили се инвеститор, който да модернизира устарелия газопровод, така че през него да потече газ. Uh, uh, pan Krasnodębski, następny mówca. Bardzo proszę, panie profesorze. Господин Краснодемски. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте. Във ваше лице благодаря и на комисията, че се е заела с преразглеждането на директивата за газа. Крайно време беше. Всички сме едини, че същите принципи, едни и същи принципи трябва да се прилагат и в този конкретен случай за Северен поток 2. Много от нас тук в Европейския парламент желаят нещата да се уредят колкото може по-бързо. Искам да отбележа нещо. Колегата преди мен каза, че естествено, че става въпрос за политика. Смятам, че а, Северен поток 2 е свързан с много повече от а, сигурно газоснабдяване, сигурност на газоснабдяването. А, става дума и за символ, символ на така двойствен морал на някои страни, особено тези, които са особено евроскептични това тук става въпрос не само за Газпром. Има и, и в Европа партньори, които могат да се намерят. Защо точно Газпром? а, говорим за страни, които играят важна роля в Европейския съюз, които така световно известни. Има, има една, от стран, от, една от тези страни апелира непрекъснато за проява на европейска солидарност и прочие и прочие. Очевидно не всички знаят е, как стоят нещата. Например, с Германия. Когато разговарям, разговарям с студенти, и те също не са запознати. Тук имам предвид не само Украина, проектът е от огромно значение за много страни, не само в източна Европа, от значение за цяла Европа. Така че има една законодателна един, празнота, която трябва да се запълни, за да не може, да, да не кажем, че не можем да осъществим проекта, защото не може да се подчини на нашите закони. Бих подчертала, че е, споделям доводите на комисията изцяло, но за мен и моята политическа група въпросът за бъдещите инвестиции в енергийната област наред с диверсификацията възниква и въпроса за декарбонизацията. Защото ако продължаваме да инвестираме в големи проекти, свързани с изкопаеми енергоносители, трябва да помислим за декарбонизацията, за която Европейския съюз се ангажира в Париж. Така че според нас тук има известно противоречие. А иначе смятам, че Федералната република Германия в стремежа си да осъществи този проект съвместно с Русия причини голяма вреда, защото много по-рано трябваше да бъде направен опит да се говори за останалите идеи, свързани с диверсификацията и премахването на монополите проблемите, с които се сблъскваме днес, са свързани най-вече с недоверието на държавите членки, които мислят, че точно за това се е стигнало до тук, а именно защото Германия и Русия а, провеждат такава политика, макар че се твърди, че това е економическо предприятие. Но Германия и Русия от години вече се опитват да налагат споразумения, при които останалите са просто наблюдатели. Така че смятам, че комисията трябва да остане непоколебима пред съвета и да настоява а, в такива проекти да действат европейските правила, защото иначе няма да сработят. Беше спомената и Украина. Тук става въпрос не само за украински интерес, става въпрос за европейски интерес, интерес на Европейския съюз. Е, Украина трябва да има економи... добро економическо бъдеще. А, проектът в момента е срещу положителните финансови и економически перспективи на Украина, респективно и срещу нашия, нашата заинтересованост Украина да напредне колкото може по-бързо. Така че не бих пренебрегвала този въпрос. И накрая продължавам да не мога да разбера защо в моята страна, в Германия, има толкова много политици, които нямат абсолютно никакви скруполи по отношение на сигурността на континента. Не само енергийната сигурност, а въобще бъдещата сигурност. А, каква сигурност след като се обвързваме до 80%, изпадаме в зависимост до 80% от един единствен партньор? thank you very much. Mr. next speaker. Děkuji, pane předsedo. Paní Harmsová mě zase krásně nahrála bezpečnost. Госпожа Хармс всъщност зададе въпроса, който исках да задам. защо внасяме и въглища от Съединените щати. И каква е разликата между Nord Stream 1 и Nord Stream 2? И защо комисията е избрала този случай, а не е избрала друго, друг проблем. Това е просто едно, един селективен подход към проблемите. Знам, че комисията да, не... поиска от България и други страни да а, ликвидират проекта Южен поток. Просто вие не, не одобрихте тези проекти. Благодаря, господин Каринч. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, защото и не можах да чуя всичко, но имам един общ въпрос към комисията по повод Nord Stream и казаното от Ребека Хармс. Целта е, е- енергийния съюз или а, увеличаване на конкуренцията, за намаляване на зависимостта от един доставчик, а, декарбонизиране. Де... Така че. Този този проект може би не е най-добрия за постигане на това. Но част, голяма част от проекта всъщност ще бъде извън територията на Европейския съюз и в международни води. Така че докъде може да се простира европейското компетентност. Със съвета приехме законодателство. Всеко законодателство може да бъде подобрено. Тук струва ми се, че нещо липсва в законодателството. Не говориме за неща, които са в абсолютно извън парадигмите, а тук за конкретно какво може да се промени в законодателството, за да а, разрешим този проблем и после, ако парламента и съвета решат да направят тази промена, промяна, това ще ви даде ли възможност да действате без да се подкопаят основите на енергийния съюз? Има ли други колеги, които искат да зададат въпроси? Само за информация искам да ви кажа, че миналата седмица Европейската комисия информира нашите координатори, някои от които са тук, и мен самия, че преразглеждането на директ, директивата за общи правила, свързани с природния газ и по-специално интерконекторите с трети страни, а, това преразглеждане в момента се извършва и 6 от 8-те координатора – внесаха тази, тази точка на дневния ред, която ще се обсъжда днес в 5 часа на заседанието. Така че моят въпрос е кога ще получиме вашето предложение? Защото, както виждате, ние сме почти готови от наша страна. Трудно е да ви дам точна дата – но очакваме това да стане в първата половина на ноември. А, може би да отговоря на въпросите. Ще се опитам да отговоря на всички тях. Господин Салагас, да, каква е разликата между Nord Stream 1 и Nord Stream 2? И защо комисията не предприе мерки, когато ставаше дума за Nord Stream 1? Сега, ако се върнем назад. Nord Stream 1 беше нещо, което комисията подкрепеше, насърчаваше, защото смяташе, че това ще увеличи безопасността на доставките. Но още тогава беше поставен въпроса за рамката. Но тогава се смяташе, че Руската федерация и Европейския съюз ще подпишат едно общо рамково споразумение за инфраструктурите, в което ще влезат всъщност всички тръбопроводи, включително и Северен поток 1. Но всъщност това не се случи. Това рамково споразумение за инфраструктурите така и не бе подписано и когато аз започнах да работя в е, областта на енергетиката, борщаците неколкократно го споменаха, но ние не, а, е, ние не реагирахме и след това, след анексирането на Крим, вече нещата не се бя, не бяха повдигани. Така че, да, наистина, по, прин, по принцип а, е, комисията можеше да започне процедури по нарушаване. И а, това е и разликата. А сега позволете да се да отговоря на матерния си език, на госпожа Хармс и на другия колег. Просто искам да по този начин имам възможност да говоря немски. Госпожо Вернер, диверсификация, да. Производство в Холандия, в Кронинген намалява, е, заедно с намаляването на производството в Северно море – прогнозираме намаляване с около 35 до 38 кубични метра собствено, на собственото производство и питате дали във връзка с това все пак Северен поток 2 не е ли нещо добро. Ние също смятаме, че голяма част от тези количества, които а, могат да се компенсират чрез внос на втечнен газ, за който вече създаваме предпоставки. Имаме терминали за втечнен газ, които не са пълнени, които имат още капацитет така че трябва да използваме този факт. Анализите на Международната енергийна агенция смята, че а, а, при, притокът на втечнен газ към Европа ще се отвоява през следващите години. Значи това, а, от тук ще дойде едната компенсация но разбира се компенсация, че имат и чрез количества от руски газ, но не само това, очакваме и увеличаване на вноса на газ от Средиземноморието, където има нови находища в Израел, в Египен, Египет, тъй че става въпрос не само за руския газ, който ще ни помогне да компенсираме намаляването на собственото производство. Не е само този газ. Задавате много добър въпрос по отношение на преговорите. Да, не можем да преговаряме със себе си, ако получим мандат. Ще ни трябва и от срещната страна. Заместник-председателят Шевчович е разговарял с колегата си Новак, енергийния министр на Русия и е станало дума за нашия проблем. И министър Новак, представете си, не е казал за нас европейското законодателство не въжи, а по-скоро се е поснишил, казал, че а, внимателно следят дискусията, преговорите за медата, мандата и в, в подходящ момент ще вземем своето решение. Мисля, че това, този внимателен подход е свързан с факта, че искаме, руснаците много добре знаят, че искаме да създадем правна сигурност, включително включително и за инвеститорите. Така че в този смисъл всички засегнати, заинтересовани страни имат интерес да се подчиняваме на единни правила регулаторна рамка за всички. Ням, няма, няма две мнения, няма да има право за Газпром или право за някой друг. Ще се отнася за всички. Но разбира се, че всеки тръбопровод ще трябва да бъде оценяван съгласно конкретните условия. И последният въпрос за Украина и мрежовата система в Украина, има ли инвеститор за тръбопроводата. Комисията състави работна група с, с, от членове на различни европейски оператори на газопреносни мрежи. Миналата седмица те ни представиха резултатите от своята проверка и сега вече ми беше, във връзка с това ми беше възложена мисията да преговарям с украинското новото правителство, как ще изглежда целият пакет първо чрез, а, на разделянето на тяхната газопренос, а, а, компания доставчик на газ. Така че получихме много ясни идеи от доста европейски големи предприятия, които имат интерес да инвестират в, най-малкото в транзитната система, а не вътрешно украинската. Това също е важен аргумент, когато се говори за преговорите за правоприемството с Русия и за това дали все пак газопроводът да не минава през Украина. Госпожо Хармс, засягате изключително важен въпрос. Инвестиции за бъдещето. След като говорим за такова бъдеще, защо инвестираме в газови инфраструктура? Напълно сте права като обръщате внимание на това. И именно поради това комисията пре, преосмисля нещата и е на позицията, че преди да се започне изграждането на какъвто и да е било тръбопровод, трябва да се оцени качеството и капацитета на съществуващите тръбопроводи. А цифровизацията ще ни даде възможност за по-голяма оптизнимизация на мрежата. Вторият въпрос за декарбонизацията това излиза извън рамката на Северен поток 2, но във всички случаи трябва да обсъдим дали в какво вярваме, какво желаем. Електрификация на абсолютно всички сектори, т.е. Е, един електрически свят или предпочитаме бъдеще, в което за така, един по-дълъг срок ще ни трябва дуална система, т.е. да не отписваме газа за винаги, а, да гледаме на нещата по-дългосрочно и да отговорим на следния въпрос. Ние имаме добре изградена мрежова инфраструктура. Така че защо да не говорим за възобновяем газ? който да потече по тази инфраструктура. Доста интересни неща се правят по този въпрос и точно това е посоката, в която тръгва комисията. Опитваме се да развием тези тези насоки и се надяваме и с вас да проведем задълбочена дискусия. А това, което казахте за Украина, че разбира се, че факторите и економически, ясно е, така е, English. Сега ще се върна на английски. Професор Краснодепски, не ми зададохте ясен въпрос, но изцяло разбирам коментарите ви. Вярно е. Информацията за подобни инфраструктурни проекти е ключова, но ако бъдем честни, трябва да кажем, че има и положителен наратив около Северен поток 2. Западните пазари потребяват 80% от от економическа гледна точка може да се аргументира, че преките доставки до пазара, където се потребява този, тази газ, не бива да се критикува. И ако обобщим по отношение на нашите цели за създаване на вътрешен на енергиен съюз, а, можем да намерим общо между този проект и нашите цели. Господин Кохличек, казахте, че подхождаме избирателно. Не съм съгласен с вас. Не подхождаме избирателно. Вие Споменахте норвежките газопроводи. Те обаче са регламентирани от междуправителствени споразумения между Норвегия и Германия. онова, което искаме да постигнем е нещо подобно на това. А, в началото казахме на Германия, направете същото за Северен поток 2, а, но германското правителство отказа и топката се върна при нас. Възможни са и двата подхода. Може държава членка да преговаря с трета страна или пък Европейския съюз да преговаря с трета страна. Така че а, имаме тези две възможности. А, това въжи за всички газопроводи и а, а, този от а, Алжир към а, Европа. А, и до ден днешен Северен поток 1 се намира в правен вакуум. Северен поток 2, защо? питахте защо а, комисията е накарала България да се откаже от а, Южен поток. А, това беше решение на руската страна. Ние не сме карали никога да се отказва. А, но искахме да бъдат приложени правилата за възлагане на обществени поръчки и за Русия. А, това, което се а, случи, а, а, в България от 23 декември а, до средата на януари а, този а, тази процедура за възлагане на обществена поръчка беше публикувана единствено в руските вестници, което е в нарушение на нашите процедури. И за това в крайна сметка, руската страна се отказа от Южен поток. Действително и ние имахме проблеми с този тръбопровод, газопровод, но бяхме в преговори с Русия, за да намерим решение самият. Аз съм участвал в тези преговори, но преговорите бяха спряни от наша страна в момента, в който Русия анексира Крим. Това беше край на преговорите. Така че не може да се каже, че ние сме принудили България да се откаже от преговорите. И накрая господин Каринц предложението, което ще представим на Европейския парламент и на съвета, ще бъде изцяло в посока прилагане на третия енергиен пакет. А измененията и измененията, които предлагаме директивата за газ. Друг въпрос е дали ще бъдат достатъчно ефективни и достатъчни. Най-радикалното и ефективно решение ще бъде да наложим вето, да наложим мерки за контрол да проверим съответствието на инфраструктурните проекти с нашите политики. но ако СТО наложи такова вето, ще бъде а, трудно да се аргументира на национално ниво. А, прилагането на третия енергиен пакет ще ни позволи да приемем строен начин за експлуатиране на газопроводите. Ще имаме недискриминаторни тарифи, ще имаме ясно правно положение. Дали това ще е достатъчно? Съмнявам се, защото мога да си представя, че газопроводи като Северен поток 2 могат от една страна да съответстват на нашите принципи, но ще останат проблемите ни с политическите цели. Дори да намерим начин за експлоатация на газопровода в съответствие с третия енергиен пакет, ще имаме възражение от политическо естество. Така че не може всичко да бъде решено единствено с прилагането на третия енергиен пакет. Не изключвам, а, а, че ще го направим, а, но не можем да го направим бързо. А, ако искаме до 2020 година да се справим, трябва да имаме дълбока реформа на пазара на енергийни носители. И а, когато а, обобщаваме положението, дали да наложим вето. Аз лично смятам, че това е за сега единствената ни възможност да избегнем такива сериозни сложни проблеми с инфраструктурните проекти. Много благодаря за вашите отговори и забележки, господин директор. Имам още въпроси. Господин Ланген има въпрос. За съжаление се наложи, дойдох, закъснях, защото в моята втех беше записано, че дискусията започва от 4 часа, така че предварително се извинявам, ако сега задам въпрос, на който вече сте отговорили. Първо за а, член а, 194 имаме експер, експертиза по отношение на това как а, да се стигне до ефективно решение на съвета. Това е наред с правото на вето, което вие споменахте. И второто, извинявайте, ако вече са, сте го казали, ако съм ви разбрал правилно, а, законодателството по отношение по Северен поток 1 е ясно, не е противоречало на затвора и така, на закона и така нататък. Но после казахте, че между Германия и Норвегия е имало двустранно споразумение. Ако Германия сключи още едно двустранно а, споразумение с Русия, това ще бъде достатъчно за комисията като правно основание, така ли? И можете ли да ми кажете защо Германия до сега е била толкова сдържана или става въпрос за обичайното мълчание на канцлерката, която говори след като други вземат решението? Um, Благодаря. Един последващ въпрос. Много беше интересно това, което казахте. Разбрах, че комисията може да пробва с вето, но не може да предотврати прилагането в СТО. Тоест, като че ли имате такъв бинарен избор? понеже не сте сигурни дали ветото ви ще мине, по-добре да не го използвате но ако се работи по Северен поток 2, ще бъдат нарушени основни принципи. От друга страна, втория подход е да се наложи вето и тогава да се отиде в СТО, защото все пак ще имате шанс да спечелите. Ако не пробвате никога, никога нямате, няма да имате шанс да спечелите. А, така че а, аз мятам, че трябва да пробвате с а, вето. А, нямаме какво да губим. Ако не пробвате, не можете да спечелите. Also, Herr Gerte, Herr Burkhardt, noch zwei Fragen. Уважаеми господин Бурхарт, още два въпроса. Когато в парламента имаше, дойде украинска делегация, колегите ни казаха, че тръбопроводът им бил в фантастично състояние. Нямало никакъв проблем с, технически с техния газопровод. И втори въпрос, защо комисията не направи нещо за нарушенията по за, за, за свързването на газовите мрежи в Северна Европа. Защо се отказахте от, от подаването на газ към Южна Европа? Например, а, с Турция или какво стана с Набуко? А, и, или Южен поток, сътрудничество с руснаците и българите. Защо, защо не се попитате за Иран? Иран има огромни възможности за износ на земен газ. Това го знаете по-добре от нас. Uh, thank you very much, colleagues. Да. Благодаря, колеги. Някой друг иска да взема думата, защото няма да има възможност по-късно. Няма други. Така че вашите окончателни бележки. Господин Ланге. Да, правното с основание ще бъде член 194. Питахте защо Германия не е предприела двустранни преговори с Русия. Честно казвам, не мога да ви кажа, не знам. Зададахме въпроса на, на различни нива. Комисия, заместник, председател, към канцел, канцлера. И подговора беше не, не са необходими подобни преговори. А от друга страна в правното становище се казва, че няма приложима правна база и те казват, че няма необходимост, така че господин Каринц, да, харесва ми нашето предложение. Прав сте, ако човек не опита няма да знае дали не съм сигурна, че трябва да го правиме, но това не може да стане по бързата процедура. Трябва да има оценка на въздействието, а знаете как се правят оценки на въздействието. Докато сега просто става дума за бързата процедура и приложимостта на третия пакет. господин Количек. Сега каква е истината? Мога само да ви кажа, че доколкото аз знам, ако гледате само транзита на двата големи тръботоврода, става дума за 2 милиарда и половина американски долари. Това не е огромно, но все пак Юка Трансгаз не е реинвестирало средствата в модернизиране на тръбопроводите. Това трябва да се направи, а не у нези 12 милиона, за които претендира Газпром. Споменахте Набуко. Ни чрез свързване на Европа ние подкрепяме конекторите България, Румъния, Австрия. И това до голяма степен всъщност е реплика на Набуко. спомен, спомени, споменахте и Газ from Russia to Turkey. Турция. А, вие попитахте какво ще стане и с, с Южен поток 2. Първо тази, тази газ беше продадена на Гърция и Италия. Това е всъщност газа, който беше обещан на България. Така че, както обикновено, Газпром така хвърля разни идеи и предложения и се опитва да разедини държавите членки. И... А България и Южен поток когато е, руската страна се отказва от Южен поток, министър-председателя Борисов се оплака и каза какво да правим сега. И тогава разработихме програма с българското правителство, наречена Балкан Газ, с платформи във Варна за предоставяне газ в целия регион включително и енергия, която идваше от гръцките терминали, енергийни терминали. И а, ту, ту, така че там се оправиха и конекторите с Сърбия и Румъния. Така че в бъдеще може да има а, газ и от Румъния, и от България. Така че ние просто искаме да създадем економически хъбове в е, източна Европа, а не да бъдем зависими. Така че да се развият е, е, хъбове в, тези, в този региони, за да е, няма зависимост от Русия, но трябва да се направи нещо устойчиво. Така че ние сме отишли доста по-далеч от това, което си мислите. И в а, а, проектите, и в създаване на а, съответните инфраструктури. Благодаря, господин директор. Чакаме от тук нататък предложението на Европейската комисия в първата половина на ноември. Темата е много важна за нас. А ние, координаторите, ще обсъждат след половин час. Благодаря ви. Скъпи колеги, и да минеме към последната точка на дневния ред. Става дума за командировка в Полша. Мания Спараки, Бони, Краснодепски. Участваха на 22-23 май 2017 делегация на ИТРЕ извърши мисия за проучване на факти в Полша. Споменах членовете на, на делегацията. Целта беше да знаем, да имаме повече представа за енергийния микс, който се използва в Полша и, и новаторството в областта на чистите технологии, да се срещнеме с а, полски стартъп и други полски предприятия и да, да видиме какъв е и какви са последиците от финансирането страна на Европейския съюз и как това финансиране да се използва по-ефективно. посетихме Варшава и Краков, срещахме се с заинтересованите страни. Във Варшава се срещнахме с представители на новосъздадени е, компании в областта на е, електронното здравеопазване. Посетихме също е, кемпуса на Варшавския университет, технологичния център и творческият център. Беше много интересно, защото не става дума само за технология и там ни посрещна господин Михал, Михал Олшевски, заместник мед на Варшава. След това посетихме Жабже и посетихме Центъра за чисти технологии и след това посетихме Краков и посетихме технологичния парк и парка за а, научния парк на Краков. Като а, се запознахме с а, начина по който за европейското законодателство, за което ни отговаряме, се прилага на място. И мога да ви покажа и една снимка от посещението която е на ваше разположение. Стига да поискате да я видите. Някой от членовете на делегацията искали да добави нещо. така, има ли други въпроси, забележки? С това приключваме днешното следобедно заседание но в 5 часа ще продължиме с координаторите, т.е. след 19 минути. Утре. 9 часа. И разполагаме с време до 12.30. Ще сме приключили в 12.30. Утре след обед сте свободни. Благодаря ви, а сега ще продължим с координаторите, т.е. след 18 минути.